Колеги, колеги, e Дами и господа, продължаваме. Следващата точка е изявлението на комисията Дневен ред за нови умения и работни места. Давам думата на комисаря Андор. Благодаря, госпожи и господа депутати. Днес в Европейския съюз има 23 милиона безработни или 10% от е, цялото население. Това е последица от е, финансовата и економическа криза. И последиците са драматични. Ситуацията обаче не попречи на Европейската комисия да предложи амбициозни цели в стратегията 2020. В действителност Европейския съюз си е поставил амбициозни цели за близко бъдеще. Поставили сме си за цел 75% заето за мъжете и жените. Комисията днес е при още една е, инициатива Дневен ред за нови умения и работни места. Там се очертават пътищата, по които ще постигнем максимална заетост. Това би трябвало да ни даде възможност да постигнем целите по 2020. Да, стратегията, да, кризата доведе до закриването на милиони работни места. Изправени сме пред засилваща се международна конкуренция, но това не означава, че не бива да предприемаме действия. Тъкмо обратното, това е призив за действие, за да създадем повече и работни места, което е в нашите възможности. Политиката на заедостта е в правомощията на държавите членки, но като европейски политици ние в комисията, в парламента и социалните партньори трябва да дадем своя принос, трябва да дадем възможност на всеки, който може да работи, да работи. Трябва да дадем възможност на работната сила да развива нови идеи, да създава нови фирми. Трябва да направим така, че младото поколение да се възползва от предимствата на социалния модел. За всички работещи трябва да има по-добро качество на работните места. Новият дневен ред определя действията в четири области. Функциониране на пазарите на труда, умения, качество на работните места и работни места и създаване на работни места. Предложени са 13 конкретни дейности на ниво Европейски съюз в партньорство с правителствата, социалните партньори и гражданското общество. Най-напред трябва да направим така, че пазарите на труда да функционират по-добре като осъществяваме реформи, осигуряващи необходимата гъвкавост и сигурност. Една от полуките, извлечени през последните години, е, че политиката за гъвкавост и сигурност даде, възмож... даде резултати. Сега предлагаме да обсъдим с държавите членки и социалните партньори всички елементи на гъвкавата сигурност и пътища за тяхното усъвършенстване, като надграждаме върху общите принципи. В програмата са посочени гъвкави, но надежни договорни отношения, активна политика в областта на заедостта и съвременни системи за социално осигуряване – в Европейския съюз има силно сегментирани пазари на труда, тъй като постоянните договори съществуват дори на едно и също работно място с временни договори, с недостатъчни гаранции и малки гаранции за, за постоянно място, за да преодолеем различията. Една възможност за дискусия е разширяване на постоянните договори. Там изпитателният срок ще бъде дълъг, достъп до обучение, учене през целия живот и професионално ориентиране. С времето работещите ще могат да получат пълни права, а фирмите ще разполагат с достатъчна, но намаляваща гъвкавост през изпитателния срок – като се премахне този елемент, който пречи на работодателите да наема служители на постоянни договори. Второ, трябва да осигурим на хората съответните умения, необходими за работното място днес и в бъдеще. Знаем, че дори и днес някои работодатели трудно запълват свободните места, тъй като не могат да намерят хора с необходимите умения. Това говори не само, че имаме нужда от повече умения и определени умения, но че има несъответствие между наличните умения и потребностите. В близко бъдеще дефицитът може да се задълбочи. Компютърни специалисти, лекари, медицински сестри, учени, хора с умения в областта на зелените технологии. Новите умения и работни места предлагат практически инструменти. Ще осигурим повече прозрачност за уменията и ще осигурим панорама на уменията на Европейския съюз, за да може да се направи анализ на уменията, които ще бъдат необходими сега и в бъдеще. Комисаря Василио ще се спре по-подробно. Ясно е, че трябва да работим с заинтересованите лица, за да запълним пропаста между образованието, обучението и работните места. Второ, трябва да се повиши качеството на работните места и да се осигурят по-добри условия за работа. Европейския съюз има много амбициозно законодателство, което трябва да бъде преразгледано опитът в изпълнението ни, говор... ни показва къде има нужда от усъвършенстване. Трябва да направим така, че законодателството да дава по-добри резултати, да съответства на новите тенденции в заедостта и новите технологии, да бъде лесно разбираемо и приложимо от бизнеса. На практика ние предлагаме да преразгледаме директивата за работното време и да представим законодателно предложение за усъвършенстване на изпълнението на директивата за командироване на служители. Също така и да предложим документ в областта на здраве и безопасност на работното място. Програмата за нови умения работни места предлага интегриран подход. Там влизат така наречените незаконодателни инструменти, кодекс за поведение, препоръки, е, насоки за изпълнение, обмен на положителен опит – Очаквам дискусията по тези въпроси с вас и съм убеден, че заедно с Европейския парламент, държавите членки и социалните партньори можем да направим така, че резултатите да са по-добри. Не на последно място, ние трябва да създадем повече работни места. Създаването на работните места е необходимо за растежа, но пречките пред постигането на тази цел са твърде много ние предлагаме да усъвършенстваме условията за създаване работни места, особено в технологиите и на научните изследвания, като намалим административната тежест, данъците и като помогнем на предприемачите. Също така предлагаме действия за насърчаване на предприемачеството и подкрепа на унези, които са в процес на създаване на фирма. В това отношение следва да си припомним, колко важна е ролята на инструмента за микрофинансиране. Европейския съюз разполага с много талантливи хора да направим така, че идеите и новаторството да доведат до създаване на качествени работни места. Господин председател, госпожи и господа депутати, днес комисията представя своите приоритети за това как да постигне напредък към повишаване на заедостта. Програмата за нови умения и работни места може да даде резултати, ако обединим усилията си. Призовавам ви да, дадем, да дадете своите усилия към постигане на целта за повишаване на заедостта. Благодаря, господин комисар. Сега комисаря Василио има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, радвам се, че има възможност да представя заедно с комисаря Андор тази водеща инициатива, програма за нови умения и работни места. По-доброто образование и обучение, уважаеми депутати, е изключително важно, за да могат хората да придобият уменията, които ще им помогнат да намерят и запазят работни места, както и да се подготвят за работните места в бъдеще. Ето защо ние трябва да инвестираме в хората, в тяхните способности да я иновират, да създават нови предприятия, нови работни места. Без а, значими инвестиции в умения и образование, нашите економики ще имат трудност да излязат от кризата. Уменията са в центъра на стратегия 2020 за интелигентен устойчив растеж. Ние имаме две инициативи младежи в движение и програма за нови умения и работни места които имат образователно измерение, измерение свързано с заетостта. Трябва да видим по какъв начин обучението може да помогне, за да постигнем целта от 75% заетост до 2020. Работни места за високо квалифицирани работници се очаква да нараснат с 60 милиона, а тези, които изискват ниски умения, ще намалеят същевременно с 20 милиона. Има повече от 80 милиона възрастни лица в Европа, които нямат нужните умения. Затова е необходимо да се предприемат спешни мерки в образованието. На първо място ние трябва да включим обучението през целия живот като един от ключовите стълбове, за да може пазара на труда да функционира по-добре, така както подчертая комисаря Андор. Ние всички сме съгласни с диагнозата, защото уменията могат да допринесат за преход на пазара на труда, но обучението през целия живот все още не е реалност в Европа. Подобряването на уменията не трябва да бъде е, лук само за високо квалифицираните лица. Това е необходимо за всички. Лицата с ниска квалификация имат малък шанс да участват в непрекъснато обучение във всички държави членки. Това трябва да се промени с съвместните усилия на всички партньори правителствата, работодателите, гражданите. На второ място, ние трябва да осигурим на хората уменията, които са им необходими, за да намерят работни места. Ние трябва да подобрим уменията не само на лицата, които вече са заети, но и да позволим на хората да придобият от самото начало нужните умения, за да могат да се адаптират към работни места при бързо променящия се свят. Ние трябва да обсъдим какви са уменията нужни на пазара на труда. Ние ще представим панорама на уменията в Европейския съюз. Това ще бъдат уменията, за които търсят работодателите не само сега, но и какви умения ще са им необходими в бъдеще за да подготвим нашите младежи да навлязат на пазара на труда, да се адаптират, да намерят работни места, които още не съществуват, може би, ние трябва да се фокусираме върху образователните системи, които да осигурят нужните умения. Особено внимание трябва да се обърне на основните умения в аритметиката, науката. Това е важно да се борим срещу слабите постижения в образованието и отпадането от училище. Ние ще подготвим група на високо ниво по грамотността. Ние се нуждаем нашите деца да бъдат добре обучени в четене, аритметика, технологиите. Трябва да се видят и какви са другите умения, като дигитални умения, езикови знания а, и умения за поемане на инициатива, които са също толкова важни. Трябва да работим също за развитието на компетенции, които ще са необходими за работните места на бъдещето в сферата на а, зелените технологии, интелигентния транспорт, електронното здравеопазване, за да споменем само няколко примера. Дори във време на криза и висока безработица, някои от работодателите съобщават за трудности в намирането на хора, които да назначат. За това трябва да има по-голямо съответствие между уменията на хората и възможностите за работни места, да се използва потенциала на младите хора. Предлагам в това отношение европейски паспорт на уменията, който да позволи на гражданите да отбелязват ясно и съпоставимо уменията, които притежават. Така те могат да ги включат в общо CV на европейско ниво. Ние трябва да търсим нови форми за сътрудничество за постигането на нужните умения. Предлаганите Прилагащите обучения трябва да бъдат ангажирани, както и други заинтересовани страни, като бизнеса, синдикатите, организациите, които предлагат услуги. В стратегия 2020 ние отбелязахме какви са нашите цели и стремежи. Сега е време да работим за тяхното постигане, да определим каква е стратегията ни за реформа. Стратегията за нови умения и работни места посочва как Европа смята да постигне поставените цели. Начина за излизане от кризата е развитието на базирана на знанието устойчива економика, която да гарантира по-добри работни места в бъдеще. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на оратори от името на политическите групи. Първо господин Ри за минута и 30. Господин комисар, госпожо комисар. Европейският парламент традиционно подкрепя комисарите, понякога ги критикува. Сега искам да изразя подкрепа за казаното и от двамата комисари. Много се радвам от е, казаното от господин Андор. Много се радвам, че чух за заетостта, за пълна заетост. Всеки, който може иска да работи, трябва да има възможност да работи. Подкрепям четирите приоритета по-добър трудов пазар, по-качествени работни места, по-добри е, политики, по-добри работни е, условия. Подкрепям тези цели. Разбира се, няма да бъде лесно да се постигнат тези цели. Съгласен съм и с това, което казахте за гъвкавата сигурност. Крайно време е да започнем да говорим за подробностите. Често използваме това понятие, но може би меж... Е, ние имаме различно мнение за това какво точно означава това понятие. Може би трябва да направим промени в пазара на труда. Смятаме, че директивата за командиров на служители не е нужно да бъде заменена с друг. Готови сме да обсъдим необходимите промени, необх... съществуващите слабости. Бих искал да привлека вашето внимание към необходимостта от ново нов поглед към вноските в системите социална сигурност. Трябва да насърчаваме социалната мобилност. Виждам, че председателя ме предупреждава да приключвам и затова ще кажа, че е трябва да помогнем на хората с недостатъчни умени квалификация да получат е, допълнителна квалификация. Благодаря. Силвана Рапти има думата за минута и 30 секунди. Благодаря ви. С е, задоволство изслушах е, комисарите. Сега трябва да действаме. Намираме се в тежка ситуация заради кризата. Но целите, които сме си поставили, се подкрепят, струва ми се, от всички европейски граждани. Но всичко има и сенчеста страна. Нека да кажа нещичко по въпроса за сигурността. Да, гъвкавата сигурност е необходима Естествено, сигурността се ползва с абсолютно предимство. И освен това, образованието и обучението са изключително важни елементи. От страна на комисията чухме, че става дума не само за нови умения, а за умения, които се развиват там, където се нуждаем от тях. Естествено, че се, трябва да се предвидят облегчения и за всички, които желаят да създадат е, предприятия за новите предприемачи, за младите предприемачи. Трябва да се облегчи и е, процеса на е, закриване на предприятията, ако някой желая да ги закрие. И така, в тази връзка ще задам един въпрос ако става дума за Европа, с, в която са общи вижданията за новите умения, ще мога ли от една страна да се преместя в друга страна и с моите умения да намеря мястото си на пазара? Колеги, ще ви помоля много стриктно да спазвате времето за изказване защото няма да се справим с времето и с програмата. Господин комисар, комисари, аз ще се спра само на един от приоритетите – по-силна политика за създаването на работни места. Възстановяването трябва да се базира на създаването на работни места. Но развитието в Европа по време на тази криза се оказва неравномерно. Аз съм от Ирландия. Съм обезпокоена от строгите мерки за економия, които ни се налагат. Въпросът ми е дали тази програма за нови умения и работни места няма да се прилага за Гърция, Ирландия или други страни, където се прилагат такива строги бюджетни економии. Има чудесни идеи в този документ и аз не ги омалуважавам, но основният е как да свържим инвестициите в научните изследвания в, с производството. Как да ги обединим двата фактора? Има предложения за социална економика, за микропредприятия, те да бъдат ангажирани в устойчиви опити за създаването на нови работни места. Мобилизация на местно ниво е важно и мисля, че взаимните дружества могат да допринесат за това. Също насърчаването на предприемачеството ще позволи на гражданите да участват реално във възстановяването. Но аз съм сериозно обезпокоена от много неща. Миналата седмица говорихме за социалното включване и за хората с умствени увреждания. Хората говорят за работни места, никой обаче не вярва. Не знае за вас, но аз бях шокирана че това чувство е широко разпространено. Но мисля, че думите ни трябва да се превърнат в дела и то спешно. Трябва да мислим нестандартно, дигитални работни места, да, но нека да не забравяме и работните места на място. И също да наблегнем а, и на стимулиране на организациите, които са с нестопанска стел като а, начин за балансиране на а, стремежа към печалби. Госпожа Шротер за минута и 30. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми господин комисар, очакванията от програмата нови умения, нови работни места са много завишени. Необходимо е Европа да се подготви за екологичните промени Изключително важно е и е, идеите, които ние сме разработили и развили тук е, в Европейския парламент за създаване на нови работни места, за изграждане на нови обмения, да се използват е, така, че да се създават работни места. Не само нови работни места, но и по-качествени работни места за квалифицирани работници и съответно да подготвим работната ръка, за да ги заеме. Но какво правите всъщност? Вие отново започвате да ни говорите за гъвкавата сигурност и за това, че чрез е, дерегулация може е, да се създават е, нови работни места. Точно това е погрешният подход в условията на кризата. Грешите. Грешите, когато искате да създавате една базирана на науката економика е, в условията на криза е, и то точно по този начин, стъпвайки на гъвкавата сигурност. Ние се нуждаем от е, екологичен прогрес, ние се нуждаем естествено и от гъвкавост и от сигурност, но много ви моля, поставете на нова основа вашата програма, защото съобщението за тази програма наистина е неквалифицирано. Ще дам думата сега на Милан Кабрнош, но като че ли той не е тук, затова следващият оратор. Благодаря, господин председател. Не искам да се ограничавам само до красиви думи. Искам да преминем от думи към конкретни стратегии. Европа има лозунг стратегия 2020, но няма новаторски подход към работните места. Факт е потвърждава това, като видим процента на младежката безработица 20,2% в Италия. Положението е още по-тежко. Почти 26% от младежите са без работа. Ние не бива да изразходваме среща само на информативни кампании. В заключение искам да кажа, че е много важно да инвестираме в професионалното обучение. Това е символ на високите резултати на Европа. Света на занаятите предлага определено възможности и това е изключително важно, ако искаме да усилим способността на Европа. Благодаря, господин Францули. Благодаря, уважаеми комисари. Ние си поставихме цел за определяне на нуждите на пазара на труда през едните години. Т.е. ние мислим за бъдещето на младите хора, на бъдещето на професиите, економиката на утрешния ден. Често говорим за работните места, които може би ще съществуват след 10 години, как да променим квалификацията и уменията, които ще са необходими в Европейския съюз за тях. Обучението, образованието са важни за намирането на работни места в Европа, но по какъв начин Европейската комисия ще предложи нови мерки за постигането на поставените цели? Знаем ли ние какво желаят младите хора? Обедени ли сме, че ученето е решението или пък можем да помислим за нови подходи към обучението? Имаме само 6 месеца, за да приключим пилотния проект, който беше започнал през май 2000... 2006. Трябва да имаме политика за обучение, които да изпреварват това, което ще е необходимо. Аз чух много диагнози, но не чух много предложения за лечение. Ние не трябва само да говорим а да работим за постигането на целите, заложени в стратегия 2020. Това е, което желаят хората и фирмите и за това трябва да работим. Благодаря. Сега госпожа Регнер има думата за минута и 30. Благодаря ви, господин председател госпожа комисар, господин комисар. Нови умения, нови работни места. Това е изключително важна тема, защото става дума за бъдещето. Още повече, че сме изправени пред огромни предизвикателства, свързани с демографските промени и с економическата криза. На всяка цена трябва да дадем на хората нови шансове. Трябва да създадем нови условия за изграждането на една иновативна економика би трябвало да се фокусираме върху условията на труд, така че да се създадат нормални от здравна, от психическа гледна точка условия, не натоварващи условия за работниците. И в това отношение, като че ли още нищо не е направено. Така че би трябвало при всички положения да направим преглед на законодателството, а не и да изготвим ново е, законодателство, а не да говорим за по-добро законодателство, защото тук има очевидно вакуум. Младите хора би трябвало да имат реални шансове за професионално развитие. В никакъв случай не бива да възпираме това развитие. Така че е, комисията е, има много работа по отношение на професионалната квалификация и развитие. Госпожа Штайнрук Юта. Да, безработицата е една от основните задачи, е, пред която сме изправени. Ние трябва да създадем нови работни места, ние трябва да намалим безработицата. Хората очакват от нас съвсем конкретни решения. Моите е, две колежки с които сме в една политическа група, вече се спряха на тези въпроси. Да, само с гъвкавост и мобилност е, няма да се справим с безработицата, няма да създадем нова заетост или пълна заетост. Не. Съгласна съм с госпожа Шредер че ние се нуждаем от повече работни места, от насърчаване за предприятията, така че те да назначават работници и служители. Всичко това ще се постигне, но не с, само с гъвкавост и мобилност. Да, как ще подготвите за професионалната дейност работещите? тук не откривам нищо конкретно във вашата програма. Ние имаме известен опит в това отношение в държавите членки. Ние знаем от, на базата на германския опит, че отслабването на правата на работещите в крайна сметка води до по-малко заетост. Това в никакъв случай не бива да бъде нашият път през следващите години. Благодаря ви. А сега стигнахме до процедурата спонтанни изказвания. Госпожа Елена Васеско има думата. Благодаря. Господин председател, този дебат е много навременен, като имаме предвид, че възстановяването на европейската економика е все още много креко и държавите членки са изправени пред трудни условия на пазарите на труда. Ето защо е необходимо европейското общество да се превърне в общество основано на знанието. Необходим е баланс между търсенето и предлагането на работната ръка. Необходимо е активното население да разполага с необходимите умения, за да запълни новите умения. Що се отнася до Румъния, Последният доклад за наблюдение от комисията показва, че пазара на труда се е стабилизирал от началото на 2010 година, но след възстановяването не е дошло автоматично повишаване на заетостта. Младите са сред най-сериозно засегнатите. Най- над 20% от младите са безработни. Ето защо смятам, че инструмента на комисията е полезен. Основната му цел е да засили участие на младите хора на пазара на труда. Председателят благодаря на госпожа Басеско. Следващия оратор. Когато говорим за безработица, трябва да говорим и за безработицата сред младежите, която понякога е 2 до 4 пъти по-висока, отколкото безработицата като цяло в Европейския съюз. Ние се нуждаем обаче не само от стратегия, а и от конкретни мерки за прилагане. Трябва да имаме дългосрочна стратегия, за това какви ще са нуждите на пазара на труда от умения. За това трябва да знаем какво ни очаква в бъдеще, какви ще бъдат очакванията от хората, търсещи работа в бъдеще. Трябва да сме наясно с потребностите, само така можем да гарантираме едно конкурентно поколение. За това нека да не съкръщаваме бюджета за младите хора, а да го укрепим. Всяко, всяка инвестиция в образованието е добре направена инвестиция. Благодаря ви. Искам да помоля ораторите да не говорят прекалено бързо, иначе е трудно да бъдете превеждани. Господин Обермайер има думата. Микрофоно, майкроф. Функционира ли Чувате ли ме сега? Благодаря, господин председател. Оптимизирането на човешките ресурси в Европейския съюз трябва да е в е, центъра на нашето внимание. Необходимо ни е устойчиво развитие на квалификацията. Необходими са ни различни форми за е, образование, е, включително и на гражданите, които по някакви причини е трябвало да прекъснат своето образование. Защо и не говорим за учене през целия живот, за образование през целия живот? Трябва на всяка цена е, да се погрижим и за гражданите, които е, са засегнати от отварянето на пазара на труда. Е, затова съветвам мисията да предвиди съответните мерки за намаляване и смекчаване на последствията от отварянето на пазара. Благодаря, каза председателят. Яколино. Господин Яколино има думата. Грация, президент, сеньори комис. Благодаря, господин председател, госпож, господа комисари. Няма съмнение, че в момент на трудност коражът и решимостта да се предприеме тази инициатива трябва да бъдат приветствани по-целенасочено обучение, по-реалистично обучение, основано на придобиването на знания и умения за пазара на труда. Това означава, че младите хора ще могат да преминат от научаването на неща към освояването на умения. Пазарът на труда има нужда от нови умения. Той трябва да използва максимално добре иммигрантските потоци. Имаме четири цели и трябва да използваме инструментите, с които комисията разполага по по-ефективен начин. Трябва да проявим дълновидност, но и реализъм. Трябва да използваме технологии, за да може стратегията 2020 да съответства на усилията ни да осигурим обучение, благоприятстващо на влизането на пазара на труда. Това ще бъде полезно за обществото. Госпожа Тикао има думата. Благодаря, господин председател. Основното безпокойство на европейските граждани е как да запазят работните си места. Економическата и финансова криза доведе до 10% на безработица, дори за 20% за младите хора. Лицата над 50 години имат трудности с намирането на работни места. Понякога те се съгласяват да работят нещо, което не отговаря на квалификацията им. Програмата за нови умения и работни места трябва да се съчетая с политиката за развитие на промишлеността и иновациите. Трябва да развиваме иновационните възможности, да развиваме производството и създаването на работни места в Европейския съюз. Екологосъобразната економика изисква нови умения – Искам да привлека вниманието ви на високия процент на млади хора, които отпадат от училище или от университетите. Ние имаме дълг да гарантираме достъп на младите хора до качествено образование. Благодаря. Господин Андуар от името на Европейската комисия има думата. Много се радвам, че основните принципи на тази инициатива за повишаване на заедостта в Европа е се радва на подкрепата на парламента. Ние сме готови да обсъждаме отделните елементи. Ще е, от, отговоря на някои от повдигнатите въпроси. Някои от тях се нуждаят от допълнителни пояснения. Първо, ние поддържаме идеята за гъвкава сигурност, но това не означава, че бихме искали акцента да бъде само върху гъвкавостта. Или пък ще прилагаме идеята, като в миналото ще ви дам някои примери, които а, говорят а, ясност за характера на новите предизвикателства. Когато говорим за е, ученето през целия живот, ние имаме предвид засилваща се роля на това учене сред по-възрастното население, защото активният живот е, се удължава и на хората трябва да се помага в професионалния им път. Трябва да обърнем повече внимание на младите. Очевидно, това е основно, основна цел на 2020, но има и една друга инициатива Youth on the Move или Младеща в движение която разглежда връзките между стратегията и младите хора. Младите са категория работещи, където не искаме да настояваме за повече гъвкавост. Ние искаме да улесним мобилността, защото смятаме, че младото поколение може в е, много по-голяма степен да се възползва от интегрирания европейски пазар, да развива своите умения и да повиши своята конкурентоспособност, е, като използва възможностите предоставени от пазара, но също така от институциите, осигурени от Европейския съюз. Аз говорих за по-добри работни условия, качествени работни места. Съжалявам, че госпожа Шлаутер не разбра това много добре. Искаме да посрещнем предизвикателството, свързано с фрагментираността на пазара. И имаме предвид нещо много конкретно. Безсрочните договори не означава промяна на постоянните договори става възможност да се помогне на тези, които до сега са имали само краткосрочни договори, да получат да, с, безсрочни договори. По този начин ще се осигурят повече работни места, но ще се осигурят и повече права. Ето това имаме преди, когато говорим за качество на работните места. Когато говорим за инвестициите в човешкия капитал, не бива да забравяме, че Европейския социален фонд има за цел да подкрепи всички тези инициативи във всички държави членки. Надяваме се, че той ще остане надежден инструмент, който да осигурява подкрепа на тези инициативи. Е, това са инициативи с продължителност 10 е, години и те са насочени към всички държави членки. Не става дума за решаване на е, неотложни кризисни ситуации в определени държави членки. Надяваме се, че Очевидно това не е политика, която може да решава проблемите, но е, инструментът е насочен и към Гърция, и към Ирландия. Гърция е една от страните, в които известна гъвкавост може да усъвършенства бизнес климата. Също въжи и за Испания. Ирландия може да ребалансира факторите на конкурентоспособност и да обърне повече внимание на инвестиции в уменията за разлика от други източници на конкурентоспособност, които са прилагани на широко през последния период. И разбира се, трябва да обръщаме внимание на тази, тези критични ситуации. Надяваме се, че до година нещата ще са, в, че са по-добри, но трябва да обръщаме внимание на общата картина. Трябва обърнем внимание на тези сектори, които повишават възможностите за възстановяване, тъй като те ще осигурят повече работни места. Ако ние ще създадем необходимата рамка и ще предложим насоки държавите членки да работят за постигане на по-пълна заетост. Председателят дебатът приключи. Преминаваме към въпросите към комисията. Господин Андор е първият комисар в горещия стол и когато е готов да отговори на въпрос номер 17 от господин